Kolleginnen и колеги, ich darf die Sitzung eröffnen. Колеги, откривам заседанието. Дневният ред ще включи като първа точка разговор с Борис Тарашук. Ние го познаваме от предишни изслушвания. Той е украинското, той е специален представител от украинското правителство по въпросите за Крим. Така че той е съвсем подходящ колега за водене на този разговор. Господин Галер се съгласи да обсъжда въпросите за Африка с Комисията по развитие. Така че ние ще променим дневния си ред, както обясних. Нямам съобщение и преминаваме към четвърта точка от дневния ред – разговор с Борис Старашук. Нека да направя предварително една забележка. Помолих господин Тарашок да дойде днес и да говори пред нас за, укра... за украинската позиция и за развитието от последните дни и часове. Нещо по същество искам да кажа най-напред. Международното право, както и да се тълкува то, а, сочи, че поведението на Руската федерация е погрешно. Да противоречи на международното право. Освен това, аз присъствах на Част от преговорите с тогавашния президент Янукович и опозицията, на първия пункт, който бе решен тогава, беше, че в рамките на 48 часа ще се въведе в сила Конституцията от 2004 година. Е, президент Янукович не подписа този закон и запри напусна Киев. Тоест, той не изпълни задължението си и е, с отсъствието си се измъкна просто от отговорност. Тоест той не удържа ангажимента, който беше е, е, обещанието, което беше поел и в крайна сметка е, изводът е, че тази конституция е легитимна в момента. Освен това, в рамките на 10 дена трябваше да бъде избрано ново правителство и това се случи в рамките и по смисъла на е, договореностите. На трето място, парламентът взе съответните решения и, и, и този парламент беше легитимен. Партията на регионите, подкрепи с мнозинство решенията, гласува за Конституцията и одобри правителството. Одобри е, това междин, това временно правителство и временния президент. Така че всички действия на украинското правителство до момента са легитимни и реакцията на, а реакцията на Русия не е. На трето място – Бях е, на чести посещение в Укра... Украина. На Майдан не видяхме фашисти, видяхме хора, които се борят за човешки права, граждански права и демокрация. И не видях, нямаше сигнали да има дискриминация срещу руското мълцинство. Фашисти и накърняване на правата на мълз... ма, руското мълцинство. Това са неща, това са компоненти на руската пропаганда от декември. Е, тези неща нямат покритие в действителността. Не може да се казва, че поради тези причини трябва да има инвазия от страна на Русия, т.е. да се защитат интересите на руските граждани. А, няма руски граждани в Украина, има а, украински граждани с рус, руски проис, происход. А, Аргумента за езиковия закон също не е валиден, защото този закон никога, закон никога не е влязал в сила. И така, аргументите на Русия просто са израз на желание за политическа сила, политическа демонстрация, а неща, които са резултат от стария имперски менталитет. Това са фактите. Да видим как обаче може да се справим с тях. Това е най-трудното за момента. Ще говорим по тези въпроси, след като господин Тарешок ни представи ситуацията така, както той е видял в Украина. Имате думата. Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, за мен е голяма чест и привилегия да мога да говоря пред вас. Надявах се, че ще говоря пред вас, че ще ви информирам за победата на украинския народ, победа на диктаторския режим. След като три месеца вървяха мирните протести. Протести, които започнаха като вид реакция срещу украинските власти да не подпишат споразумението за асоцииране с Европейския съюз. За първи път в историята на Европа цяла нация се надигна в името на принципи и, и, и ценности, а именно европейските ценности и принципи. А властите се опитаха да заглушат мирните протести. Като резултат, около 100 човека загубиха живота си в протестите. Те бяха жестоко убити от снайперисти. Това бяха невъоръжени хора. Всички ние, които стояхме на площада Майдан, повече от три месеца. Всички ние се надявахме, че е настъпило времето, когато Украина ще поеме нещата в свои ръце, съдбата в свои ръце и ще се отправи по пътя към европейските нации. За съжаление, това не беше така. Веднага след като новото украинско демократично правителство започна работа, Русия се намеси и започна да пречи на украинските, на украинските хора, на, на украинския народ да осъществи своята мечта да стане неразделна част от европейските общества. Аз няма да говоря дълго за това какво се случи в Украина, но позволете ми да ви информирам за това, че аз съм тук в качеството си на специален пратеник на украинското правителство по въпросите за Крим. Това е първият ден от моите задължения. Преди аз съм имал контакти с много от вас и съм горд да си спомня, че помогнах за посещението на е, на делегация от Европейския парламент да преведе речите на хората, които искаха да чуят посланията от Европейския парламент. Речите бяха изнесени на площада Майдан. Господин Алмер, господин Салафранка, господин Яцек, вие бяхте на Майдан и говорихте пред хората. Аз се гордея с факта, че хората много топло посрещнаха представителите на Европейския парламент. Те изразяваха желанието си по този начин да станат неразделна част от демократична обединена Европа. Нека ви напомня, веднага след като новото демократично украинско правителство бе създадено, миналия четвъртък веднага, миналия четвъртък, Русия започна да действа. Всъщност това как, как, какво имаме в момента? Аз бях питан от журналисти дали какво правят рус, руснаците, дали това е агресия, инвазия или не. Моят отговор беше и е, това е и двете. Това е интервенция, намеса във вътрешните работи и агресия. От моя гледна точка, това беше един вид иновация от страна на руснаците. Какво направиха руснаците? Те проведоха една политическа военна, политически военна операция. Те окупираха обществените сгради в Крим. Те не носеха отличителни знаци. Никой не знаеше, че това бяха руснаци, но това бяха руснаци. 6000 специални войници от специалните служби навлязоха в Крим, навлязоха в една суверенна територия, част от Украина. Новите украински власти дадоха заповед на войниците в Украина, в Крим, е, извинявайте, да не стрелят по руснаците, да не се подават на провокация. И какво видяхме? Видяхме как руснаците съвсем цинично, съвсем нахално продължиха своята инвазия. Бяха въвлечени сили на ГРУ, т.е. сили на тайното разузнаване. Това са хора, които са обучени да убиват, да стрелят и да провеждат подмолни операции. Тоест, хора, които не носеха никакви отличителни знаци не носеха отличителни знаци на нито една армия в света. Те окупираха държавните сгради в Крим и в момента те приключват своята операция и имат контрол над стратегически военни инсталации в Крим. Искам да подчертая, украинските военни в Крим не използваха правото да се защитят, защото това беше заповедта от правителството да не стрелят. Тази операция бе предшествана от някои съвсем конкретни политически субверсивни подривни действия от страна на Русия. От една страна, руснаците веднага след избирането на нови, новото украинско правителство, те непосредствено веднага след това казаха, че не признават украинските власти. А украинските власти бяха легитимно избрани от легитимния парламент. Имаше легитимно мнозинство. Правителството, което бе създадено, бе легитимно, но руснаците го обявиха за нелегитимно. Така че те подготвиха международното мнение, че те започват демарш да подвеждат международното мнение. А именно, тяхното послание беше, че украинските власти не са легитимни, че украинските власти е, дискриминират рускоязичното население в Крим, което не беше вярно. И това е меко казано, защото ако погледнете по улиците в Киев и в други големи градове в Украина, ще чуете много често, че хората говорят най-вече руски. Това означава, че няма дискриминация, че никой не може да каже и да твърди, че руснаците, на тях не им е позволено да говорят своя език. В украинските масови медии много руско говорящи е, лица протестират срещу Москва и казват, на нас не ни трябва вашата защита. Хората протестират, хората не искат защита с цел окупация на част от украинската територия с помощта на оръжие. За каква, каква беше целта на тази военно-политическа операция? Целта беше да се използва близостта на Крим, да се организира политически да се органи, е, организира политическата ситуация така, че да се оправдае инвазията. Няма нито един убит човек. Единствено руските, руските военни, единствено те вървят по улиците в Севастопол и в други големи и в други градове на Република Крим и то вървят въоръжени. Уважаеми депутати, Искам да кажа, че украинските власти не, не дадоха повод да бъдат провокирани. Нито един изстрел не бе извършен от украински военнослужащ. Ние сме сдържани, но в същото време украинското правителство, което работи почти непрекъснато, прави всичко възможно да въведе, да възстанови мир и разбирателство в Крим. Украинския парламент се застъпва за Будапештинския меморандум да гарантира суверенитета на страната. Украина <clears throat> се застъпва за неразпространението на оръжие, за масово разпространение и атомните оръжия. И вследствие на тези е, договори ние нямаме атомен арс, арс, арсенал. След подписването на Будапештенският меморандум, над хиляда атомни глави бяха унищожени. Като човек, който е близък който отблизо следи е, този меморандум и развитията в последствие, мога да кажа, че никога, нито през 2003 година, когато имаше руска провокация в Керч, на остров Касай Тусла, нито миналия октомври, нито миналия август, извинявайте, когато руснаците е, започнаха търговска война срещу, Руси, срещу Украина, никога ние не сме използвали оръжие. Будапештинският меморандум обаче дава два възможности за използване на оръжия. Първията възможност е когато има заплаха на сувереността и целостта на украинската територия и на второ място, когато има економически санкции за подкопаване на економическата стабилност на страната. Тоест и в двата случая можеше да има повод за е, реакция от страна на Украина. За първи път е, днес в Киев имаме представителя, представител на е, великобританското правителство. Това е външият министр. Утре на посещение ще бъде държавният секретар Кери. Обедин... Штатите са друг гарант на Будапештинския меморандум, заедно с Великобритания. Но руснаците не искат да започнат консултации, нито двустранни консултации, нито като държава гарант на Будапештинския меморандум. Какво означава това? Това означава, че те не оценяват нито международните норми, те не, не ги уважават, нито е, хартата на ОНЕ нито е, е, двустранните основни договори, които постановяват отказ от накарняване на целостта на териториите на съседните държави. Нека ви кажа, че аз бях и един от хората, които участваха в създаването на един документ – в съвета за сигурност на, през юни 2003 година. Ставаше дума за провокацията от страна на Русия. В този документ се казваше, че тези претенции са невалидни и, и че противоречат на хартата на ОНЕ. Този документ все още е в съвета за сигурност на ОНЕ и в момента има заседание в Нью-Йорк на съвета за сигурност, където ще се разглежда този документ. Сега, какво очакваме ние от Европейския съюз? Естествено, очакваме солидарност – Солидарност, така както вие я показахте в рамките на трите месеци от мирни протести. Ние искаме да сме част от европейското семейство. Но какво им, от какво имаме нужда? Имаме нужда от нещо повече от солидарност и декларации в наша защита. В момента територната цялост и суверенитета на Украина са заплашени. Русия преследва политиката на агресивност, на агресия и навлиза в нашата територия. Те нарушават своите задължения като страна подписала е, договора, договори за между черноморските държави. И така, ако погледнете е, всички международни договори, които е подписала Русия, всички те са всъщност накърнени и нарушени. Очакваме Европейският съюз да вземе колкото се може по-бързо е, решение да подпише споразумение за асоциация с Украина споразумение, което предишните власти не подписаха. Е, решение, което провокира и протестите на Майтан. Реш... Очакваме това решение да бъде взето колкото, се, въз... колкото е възможно по-скоро. Надяваме се. че вие ще окажете подкрепа в този смисъл. Освен това, сме благодарни за декларациите, които идват от Европейския съюз, от институциите на Европейския съюз, но това не е достатъчно. Моментната ситуация изисква нетрадиционни действия и решения. Настоящата ситуация изисква по-решителен подход от страна на Европейския съюз. Мисля, че би било уместно, ако Европейския съюз създаде полицейска мониторингова мисия, като мисията EU Bump Mission в рамките на пилотния проект, проведен от Европейския съюз – гранични полицаи правиха наблюдение на границите между Украина и Молдова. В областта на преднастровието. Това очакваме ние като реакция от Европейския съюз. Уважаеми приятели, Искам да благодаря в заключение на всички вас, на всички вас, които бяха на посещение в Украина. Това беше време на политическа криза. Благодаря на всички оратори, които говориха на площада Майдан. Вие видяхте, вие почувствахте е, как хората ви приемат, как ви подкрепят като представители на Европейския съюз. Моля, продължете да ни подкрепяте с конкретни действия, действия насочени към Украина. Благодаря. Уважаеми колеги, имам 14 заявки за изказване. говорителите от политическите групи ще имат възможност две минути да се изкажат, а другите колеги ще помолят да се ограничат в една минута. До 4 часа имаме време. След това господин Терешо трябва да, да участва в пресконференция, което е също много важно. Господин Салафранка има думата. Мистер Давид. Will you allow a point of order? Процедурен въпрос. Позволявате ли? Сигурен съм, господин председател, че всички политически групи знаят за тази среща. Виждам, че някои представители на политическите групи липсват. Aware, some, Господин Салафранка. Eh, eh. Господин председател, благодаря ви господин Тарасюк и добре е дошъл в Европейския парламент. Вие поискахте нашия парламент да бъде солидарен с вас. От името на НП бих искал да изразя цялата ни солидарност към вас осъждаме твърдо намесата на Русия. Това е очевидно нарушаване на международното право и на хартата на ООН, тъй като в този случай се застражава мира. Любопитното е, че точно държавите, подписали меморандума от Будапешта, са тези, които го нарушават. за, в случая с Сирия също казахме, че трябва да се сложи край на насилието и да се използва съвета за сигурност. Ще има днес заседание на министрите по външните работи, ще има съвсем скоро и среща на върха. Ще се обсъдят санкциите, които трябва да предприеме Европейския съюз, економическите санкции, както и други. Възнамерявате ли вие да поискате членство в НАТО? Вашето правителство заяви, че не трябва да се увеличава напрежението, Вие също бихте искали да поставите акцента върху диалога и да не се стига до конфронтация. Никой от нас не желая война. Но а, ми се струва, че никой не може да а, погасява надеждите на цял един народ. Европейския съюз трябва да вземе предвид обстоятелствата и да не си затваря очите пред това варварство, а именно нападението срещу чужда държава. Благодаря. Uh, thank you very much. Uh... Благодаря ви, господин Тарасюк. Благодаря за уводните ви думи. Uh, забелязваме колко бързо ескалира ситуацията. Аз лично имам въпрос. Вие сте специален пратеник за Крим. Както всички ние знаем, в четвъртък парламента на Крим беше нападнат и съгласно информацията, която получих от хора на място, тези хора са принадлежали на проруските сили. Те са нахули в парламента. Казано ни беше, че полицията не упражнява достатъчно контрол. Вие като специален пратеник може би знаете кои са вашите събеседници на място. Кои са те? Следващ въпрос. Министър-председателя беше отстранен от поста си и беше заменен с друг, така че вие с кого си комуникирате в Крим? Следващия ми въпрос е свързан с правата на младсинствата. Младсинство от 25% украинци, 15% кримски татари, това са хора, които протестират, искат териториална цялост на Украина. И ние трябва да направим всичко възможно, за да подпомогнем тези хора и да защитим правата им. И на последно място бих искала да кажа следното. Поискахте да бъде подписано споразумението за асоцииране. Вие как виждате нещата? Какво ще се случи, ако се подпише това споразумение, защото този акт също може да доведе до ескалиране на напрежението. Исках да ви информирам. При министър-председателят Лазаров бе избран след като Янукович напусна страната. Това е хронологията. Uh, Благодаря, господин председател. Аз се изказвам от името на либералите. От името на либералите бих искал да изразя съчувствие и солидарност. Господин Путин се държи като старите европейски, извинете, руски и съветски тирани. Той реагира много бързо. Но трябва да разбере, че в съвременния свят всички сме взаимозависими. Взаимозависими заради общата финансова система и пазарите. Мисля, че Путин е по-слаб, отколкото изглежда и по-слаб, отколкото се чувства. потенциала от налагане на санкции е реален, както и възможностите на интензивната дипломация. НАТО може да играе важна политическа роля, като потвърди целите си и се държи последователно. от съществено значение Европейския съюз да бъде единен и пределно ясен в подхода си. Трябва да действа по-единно в сравнение с кризите, пред които беше изправен в миналото. Разбираме, че е необходимо да има по-строго наблюдение на границите. Благодаря. Ich habe mich bei der Kollegin Bosco zu entschuldigen. Ich hatte Искам да се извиня на госпожа Боскорт. Всъщност, е, нейният въпрос засягаше е, ситуацията в Крим. Господин Шолц, благодаря. Благодаря, господин Тарашок, че сте дошли при нас и потвърждавате информацията, която получихме. Това е много лоша новина, за съжаление. Смятам, че ситуацията, която имаме в момента, ни напомня на, в начало, на началото на 20 век, 1914 година, неща, които не искаме да преживяваме отново. И когато е, офицерът от КГБ Путин е, действа и говори по този начин, ние много често си спомняме тази имперски е, подход – Смятам обаче, е, че маската на Путин падна и вече ни е ясно с какъв човек си имаме работа. Естествено, е, ние ви подкрепяме и може да разчитате на нашата солидарност, но мисля, че споразумението за асоциация ще ви помогне много малко. Това споразумение е, така да се каже, ваше, вие се борихте за него, но по-важно е да изработим план за членство, така както бе е, изработен още през 2008 година. Разбирам, балтайските държави казват, ние предпочитаме да се членове на НАТО, отколкото на ЕО, защото НАТО ще гарантира по-скоро тяхната териториална цялост. Тогава е, Путин и Медведев биха имали по-голям респект. Но нещата се тълкуват много погрешно. Нещата, които се случват в Украина и в Крим. Но нещата от Варшава 68 и от Афганистан 79 година се повтарят. Господин Тенок. Благодаря, господин председател. Добре е дошъл господин Тарасюк от името на ЕКАРЕ. Съжалявам, че ви посрещаме при тези обстоятелства. Надявахме се на една нова демократична Украина, Украина с демократично бъдеще, а това, което виждаме е турмоз и нарушаване на международното право от страна на Руската федерация под диктатурата на Путин. Имаме нарушаване на хартата на ОНЕ, както и на базовото споразумение. В съглашението от Будапешт вие казахте, че има гаранции САЩ също участва. Предвиждат се и санкции и консултации. Бихте ли пояснили какво точно очаквате от САЩ като отговор? Аз следи отблизо събитията и ми се струва, че Крим стана жертва на пакет от лъжи. Всичко стана в рамките на няколко седмици. Доста лъжи бяха казани. Твърди се, че има много голям брой рускоговорящи граждани, които трябва да се върнат в Русия. Руски граждани от Русия, които от своя страна отидоха в Украина, за да подкрепят протеста. Ако не можем да оправим нещата с дипломация, как бихме могли да постъпим? Знаем какво се случи с Грузия. Не бихме искали отново да се стига до война. Трябва ли да се прилагат санкции от типа на тези, които приложихме към Иран? А, каква ще бъде положението на кримските татари, ако а, Путин не прояви солидарност с останалите? Мисля, че че трябва да има солидарност с кримските татари. Всичко е свързано с това, което се случи в Чехословакия. Така че питам, какви санкции могат да бъдат приложени? Аз подкрепям споразумението за асоцииране. Председателя прекъсва. Трябва ли да има референдум за независимост в Крим? Според мен не. Εκ μέρους του ΑΚΕΛ και της ΓΚΟΕ θα ήθελα να εκφράσω τις... Благодаря ви. От името на Обединената левица бих искал да изразя нашата солидарност към украинския народ. Обедени сме, че украинския народ заслужава бъдеще и че той е единствения, който може да реши какво да бъде неговото бъдеще. Това, което чух от дискусията до сега, ми прозвуча доста едностранно. не защото а, чухме мнението само единствено на колегите, а чисто и просто а, защото а, се повтаря едно и също. Аз от своя страна не считам, че може да говорим по същество, ако не чуем и а, другата страна. А има друга страна на конфликта. Така че се питам какъв е смисъла на Real Politics – за която твърдя, че защитават някои от колегите. За нас е важно да се вземе предвид действителността. Това, което се случва реално, за да може украинския народ да не понася тежките последици от тези ни действия. Европейския съюз трябва да а, се държи по начина, по който очаква и другите да се държат. First of all, uh, dear friends, I would like to... Уважаеми приятели, на първо място бих искал да благодаря за интереса, който проявявате. Той пролича от изказванията и въпросите ви. На първия въпрос – зададен от приятеля Игнасио Салафранка. Да, считам, че економически санкции от Европейския съюз срещу Руската федерация би, би, биха били един вид студен душ за Русия. Економически санкции в широк смисъл на думата – както и економически санкции срещу висши длъжностни лица в Русия, които участваха в вземането на решение за нападението на Украина. На въпроса за НАТО, уважаеми колеги, ние в Украина много добре знаем, че никой освен нас не може да ни защити. Същевременно, НАТО е много важна организация за сигурността и играе важна роля за европейската сигурност и световната такава. Позволете ми да ви напомня, че Украина през 2006 година подаде моба за присъединяване през 2008 година бе проведена среща на върха в Букурещ и там получихме следния, следния отговор. НАТО приветства желанието на Украина за присъединяване и Украина ще стане член на НАТО. Цитирам ви буквално решението, което беше взето на 3 април 2008 година в Букурещ. Какво е положението по-настоящем? Аз подкрепям членството на Украина в Европейския съюз и в НАТО. По-настоящем в Украинския парламент не може да изключваме възможността за вземане на решение за присъединяване към НАТО. Аз лично не изключвам такава възможност. Зная дори, че е представена проекторезолюция на парламента в Украина. Гласуването може да се проведе утре. Ако тази резолюция бъде гласувана, тя може и да мине с голямо мнозинство на членовете на Украинския парламент. На въпроса за Крим и е, кои са нашите събеседници там. Преди Русия да нахлуе, тя подготви политическият терен, като се възползва от близостта си с парламента и правителството там. Русия използва незаконосъобразни действия, като отстрани от поста украинското правителство. Сред гласувалите това решение нямаше достатъчно мнозинство, което означава, че решението е незаконосъобразно. Руснаците наложиха човек, който е лидер на престъпна групировка в Крим, господин Аксионов. Сега той ръководи всичко в Крим под инструкциите на Русия. С кого да говорим, значи? С него ли? Няма смисъл да се разговаря с него. Действащия украински президент назначи свой представител в Крим. Той сега е там. Това е всеизвестен кримски политик. Преводачът се извинява, но не чу името но той не се харесва на руснаците. На въпроса за правата на младсинствата. Вярвате или не, кримските татари сред всички етнически групи в Украина са най- проукраински настроеното мълцинство. Въпреки сегашните опити за вдъхване на омраза сред кримските татари към останалите, кримските татари се съгласиха с бившите афганистанци решиха заедно да пазят улиците на а, на Сефаропол. Подписването на споразумението за асоцииране. Това е споразумение, което е било подписано. От 2007 се водят преговори не мога да разбера как подобно споразумение за асоцииране може да доведе до напрежение. Защо започнаха протестите на площада? Защото хората не бяха съгласни с а, а, държавните ръководители, които взеха решение в последния момент да не подписват споразумението за асоцииране. Сигурен съм, че мнозинството от парламента над 300 гласа ще бъде и е за подписването на споразумението за асоцииране. Това е конституционално мнозинство, което представлява украинския народ. Така че е, всички подкрепят изцяло подписването на споразумението за асоцииране. На следващия въпрос. Когато участвах в преговорите за подписването на меморандума от Будапешта, и си спомня много добре, една отвъд атлантическа държава настояваше да не се използва термина гаранции. Тази държава искаше вместо guarantees да се използва insurances. Може би вие разбирате каква е разликата между uh, guarantee и insurance, но на другите езици това означава едно и също, както на руски, така и на украински. Ако не се лъжа, това означава едно и също и на немски. Думата insurances беше преведена като guarantees. С това отговарям на въпроса ви. Очакваме тези, които ни увериха, че а, ще има сигурност, ще изпълнят задълженията си и ще престанат да нападат една от страните, подписали меморандума. Какъв е потенциала на санкциите? Беше следващия въпрос. По мое мнение, всичко, което изключва употребата на оръжие и на сила, може да спре руснаците, включително и налагането на економически санкции. сходен отговора ми и по отношение на въпроса дали е удачно сега да се подпише споразумението за асоцииране. Това би помогнало на хилядите украинци, които излязоха на площада за да подкрепят проевропейското бъдеще на Украина. Това ще бъде един вид награда за хората в подкрепа на тяхната позиция, вместо да им отпускате либерализиране на визовия режим. Не това се очаква от вас. Очаква се и евентуална перспектива за членство. Сега този въпрос се обсъжда и в европейските институции. Санкциите може да не бъдат насочени само може да не бъдат насочени към цялата държава като такава, а само към ръководните служители. Съгласен съм с това, което казахте за Крим. Имаме нарушаване на конституцията на Крим. Евентуален референдум може да бъде счетен за законен. От самото начало ние твърдим, че не бихме приели никакъв резултат от подобен референдум, защото той е незаконен още от самото начало. И накрая, Казахте, че тук имаме едностранна гледна точка. Аз тук представлявам мнозинството украинци, които три месеца мирно защитават интересите си не само в Киев, но в цяла Украина. Над 300 украински депутати гласуваха по същата тази тема, която обсъждаме сега. Над 300 депутати, това е много повече от конституционното мнозинство, подкрепиха новото украинско правителство. Как може да твърдите, че тук виждаме а, версията само на едната страна? Това е правителство, което а, бе подкрепено и от предишното правителство. Предишното правителство призна, че настоящото правителство е резултат от а, а, революцията, която беше извършена в Украина по демократичен път. Това е от мен. Uh, Всички имат по една минута, нататък първи думата има господин Лизек. Благодаря, господин председател. Уважаеми Борис, отдавна се познавам и отдавна сме приятели. И бих искал да повторя това, което казах на седанието на нашата комисия през октомври миналата година. Смятам, че трябва да предложим Владимир Путин за Нобелна награда по медицина, тъй като днес той за пореден път ни показа каква е неговата стратегия по отношение на Централна и Източна Европа. Аз имам един въпрос към теб, именно за Владимир Путин. По-добре го познаваш от, от нас и въпросът ми е каква е неговата цел? Целта му е контрол над Крим, над източната част на Украина или на Украина като цяло. Вторият ми въпрос. Какво можем да направим ние, за да го спрем да постигне своите цели? Господин Крайседолфер? Благодаря. Нищо не казахте още по повод на сътрудничеството между ОИСР и ООН. Освен това, смятам, че има само една альтернатива, дипломатичната альтернатива. Какво смятате, че а, какво смятате, ако се състои една среща на най-високо равнище? А, не даже на равнище външни министри, защото смятам, че не е разумно да се говори за санкции. Голяма част от руското население живее на минимални на, на, на, в рамките на едни минимални стандарти. Трябва да помислим за дипломат, дипломацията, за включване на международни институции. Това, мисля, според мен е правилното. Gospodine predsjedniče, gospodin Tarasjuk, evo dolazeći iz Hrvatske, vidim... Господин председател, господин Тарасюк, аз идвам от Харватия и забелязвам много прилики между планът, който в момента прилага Путин и планът прилаган от Милошевич през 90-те години. Положението не е идентично, но има много прилики. И бих искал да подчертая, че тези прилики са в възползването от разделението в рамките на Европейския съюз и в международната общност като цяло за целите на, за постигане на политическите цели. И аз държа да подчертая, че ние трябва ясно да покажем нашата солидарност с конкретни мерки. Много ясно заявихте какво очаквате от нас и се надявам да си тръгнете от днешното заседание с много ясно послание от страна на нашата комисия и с едно много ясно послание за солидарност, идващо от Европейски парламент. Сър Робърт. Сър Робърт. Господин председател, най-напред бих искал да подчертая своята подкрепа. Медийната кампания на Русия ясно показва, какви са целите им. Те твърдят, че е бил свален от власт легитимно избран президент, което е вярно. Те твърдят, че имат споразумение за подкрепа на флота на Черно море и оставането му в Севастопол и че те просто отговарят на притесненията, свързани с сигурността на флота в, на Черноморския флот на Русия. Защо обаче нищо не беше направено, за да се промени споразумението и защо не се промени нещо с възможността Черноморски флот да остане Севастопол до 2042 година. И накрая Китай заяви, че напълно подкрепя руската позиция. Какво показва това изявление, ако не, че света сигурност на ОНЕ се прехвърна в пълна загуба на време? Благодаря ви, госпожа Любчева, една минута. Е, <clears throat> Благодаря, господин председател. Ще говоря на български язик. Уважаеми господин Тарасюк, Ваше превъзходителство, свидетели сме на едно много високо напрежение, което за съжаление ескалира, независимо от нашите резолюции и до момента действия, които Европейският парламент предприе. Искам обаче да отбележа, че тук, в тази зала, не трябва да се делим на приятели и на други, защото всички ние считам, че сме приятели на украинския народ и всички ние проявяваме солидарност към украинския народ. Сега обаче трябва да заявим подкрепата си малко по-различно, малко по-строго, за да имаме и да бъдем гарант за мирното разрешаване на възникналите конфликти, за запазване целостта на Украина и за съхранение на етническия мир. Всяко нарушаване на правата, на което и да е етническо малцинство, е риск. И този риск трябва да бъде преодолян. Затова имам въпрос. Считате ли, че отменянето на езиковия закон в Украина е добрата посока, в която трябва да се развиват нещата или могат да се променят? Възможността да се приемат санкции също остава но тези санкции не бива да бъдат а, а, такива, че да засягат гражданите на Украина, на Русия а, и на Европейския съюз, разбира се, тъй като гражданите имат най-малката вина за случващото се. Според мен Украина се превърна в един много сложен пъзел политически. Благодаря. Dank u wel, eh, voorzitter. Eh, Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Тарасюк за това, че откликна на поканата ни. Най-напред държа и аз да подчертая, че сега е момента да цялата международна общност да покаже своята солидарност и да предприеме мерки за намаляване на ескалацията на положението. Днес се свързах с приятели в Крим и си дадох сметка, че положението наистина е много сериозно. Има истинска психологическа война и страхът на място е много голям. Хората всъщност не могат да навлизат и да напускат свободно полуострова. Ясно е, че не бива да се подават на провокацията, тъй като всяка военен, всеки военен отговор би влушил положението. Бих само да добавя, че разбира се, руснаците имат своите предимства, но тяхната цел е да защитят руското население. очакват, е, руснаците очакват гаранции за оставането на Черноморския флот в Севастопол до 2042 година. Може ли Русия, може ли Киев да гарантира тези да гарантира на, на Москва оставането на Черноморския флот в Севастопол? Благодаря ви, господин Тарасюк. Имам няколко уточняващи въпроса. както поиска председателят на нашата политическа група, както поискаха и други представители на международната общност, би следвало да включим и Русия в дипломатическия диалог, тъй като налагането на санкции и политическата изолация на Русия ще бъде подход, който ще доведе до допълнително ескалиране на напрежението. Също така смятам, че трябва да има законодателство в Украина за защита правата на малцинствата и в частност правата на езиковете, на руското малцинство в Украина. А какво е мнението ви за проруските протести в Украина? Как ще отговорите на тези протестиращи? И другият ми въпрос е свързан с руската военна база в Севастопол. Какво ще направите по въпроса на тази вънна база. Благодаря ви, господин председател. Всички много добре знаем какво се случи в Украина. Благодаря на господин Тарасюк за това, че ни, ни представи най-общо събитията на място. Знам, че Русия не се вълнува много от демокрацията, защитата на правата на човека и т.н. Подобен вид диктатура се вълнува само от собствените си национални интереси. Ето защо те предприяха мерки, за да защитят националните си интереси по начин, който те смятат за уместен. Ние няма как да променим Русия. Нямаме нито властта, нито възможностите да го направим. Но можем да помогнем на Украина – трябва обаче да сме, трябва обаче да сме готови да поемем цената за тази подкрепа. Не можем и силно се надявам да не се опитваме да помогнем на Украина военно, но можем да окажем много сериозна политическа и економическа помощ. За целта, обаче държавите членки трябва да проявят готовност. А готови ли са те на такова нещо? Господин Тарасюк, имате думата. Once again, I would like... Още веднъж бих искал да ви благодаря за интересните въпроси и за появеният от вас интерес. попитахте каква е целта на Путин. Дали се стреми към контрол над Крим, над източната част от страната или над цяла Украина? Ще ви отговоря с последната налична информация. Съгласно нашите официални източници, Русия в момента натрупва военни части в близо до източните, на източните ни граница, близо до провинцията Донецк, Харков и другите, третата област в тази част на страната. Това е много сериозно. Дори и в момента, в който ние бяхме част от бившия Съветски съюз, бих могъл да кажа следното – руснаците никога няма да са доволни с каквато и да бъде отстъпка от страна на Украина. Единственото, което Русия би могла да приеме като отстъпка, и единственото, с което Русия би могла да се задоволи, е пълен контрол на цяла Украина. Едновременно с това, държа да отбележа, че единствено Украина от всички бивши съветски републики устоя в продължение на толкова години на опитите да бъде подчинена на Русия. Единствено Украина продължава да води собствена външна република, пак казвам в сравнение с останалите бивши съветски републики. Надявам се това отчасти поне да отговаря на въпроса ви. А как можем да спрем Путин? Путин може да бъде спрян по два начина. Първо, от собствените му граждани и това ще се случи един ден. На второ място може да бъде спомнят международната общност, но за целта трябва самата международна общност сериозно да поеме своята отговорност и да спре агресора. А по въпроса за Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, разбира се, ние много разчитаме на ОССЕ като международен инструмент, но с това знаем, че организацията до голяма степен зависи от е, гласът на Русия и затова до голяма степен възможностите на организацията са ограничени. Дипломацията, да, разбира се, на първо място трябва да се използва дипломатични средства, но въпросът е защо Русия не се, въз... не се опита да използва дипломати... дипломатични методи преди да завземе част от територията на Украина второ място твърдите, че санкциите могат да не вредят на гражданите. Но нека да ви задам въпроса по друг начин. Дали целта, която руснаците плащат за това, че нападнаха Украина, е прекалено висока? Смятам, че това действие ще засегне всеки един руснак, защото това са средства, които се взимат от социалните програми. Това са пари, които ще да бъдат изплатени под формата на социални помощи за руските граждани. А в момента тези средства се прахосват под формата на агресия. Сър Робърт, ви споменахте отстраняването от власт на легитимно избраният президент на Украина. Много хора не поставят под факт под въпрос факта, че Янукович беше избран легитимно, но много украинци смятат така. Тук обаче говорим за президента на държавата, който избяга от същата тази държава по най-безотговорен начин. И самият той не спази ангажиментите, които беше поел в, в споразумението подписани с а, опозицията на 21 февруари, а Елмар Брок присъстваше при подписването на това споразумение. Така че той съзнателно и целенасочено напусна страната, не приложи споразумението, което трябваше да приложи. Той не подписа промените в Конституцията, въпреки, че беше по този ангажимент след гласуването на парламента. Парламентът прие промените в Конституцията, но той не пусна страната. Ето защо сега ние смятаме, че този човек, извърши постъпка, която може да се разглежда като измяна. Освен това, той подпише проекто резолюцията и чрез подписването на възможността руският флот да остане нашата територия до 2042 година за нас може да бъде акт на измяна. Нямаше абсолютно никаква необходимост да се удължава присъствието на руския флот от 2000, който беше правително 2017 година. такава беше разпоредбите на споразумението, което беше в сила, което е в сила до момента. Руските военни сили могат да останат на територията на Украина до 2017 година. Аз обаче смятам, че в момента мнозинството от членовете на Украинският парламент са склонни да отменят споразумението от Харков и че ние пак ще се върнем към предишно споразумение, т.е. право на руски флот да остане наша територия до 2017 година. А относно на Китай, аз не съм запознат с никакви изявления, с които Китай да подкрепя руската позиция. Единственото становище, изказано от Китай в съвета за сигурност на ООН, е, че Китай спазват и ще продължават да спазват териториалната цялост на всяка държава. Това е единствената позиция на Китай, с която аз съм запознат. Националните младсинства в Украина и техните права се зачитат. И това беше извода на доклада на върховния представител по правата, по правата на младсинствата на на Организация за сигурност и в Европа. Ако искате, може да го поканите, той самият ще го потвърди. Такава е неговата оценка за правата на националните мълцинства в Украина. А относно закона за езиците, законът, който наскоро беше отхвърлен, беше предложен от нашите политически противници. Той беше един небалансиран проектозакон, закон, в който се защитаваха правата само на руснаците, за сметка на най-голямата националност в Украина, именно украинците. Постигнат, обаче, постигнат беше обаче политически консенсус. Законът не е изоставен напълно, той не е подписан. Взехме решение политическите групи в парламента да се съгласуват и заедно да изготвят нов проект за езиков закон, който да защитава правата на националните малцинства и на различните езикови общности. Но държа да ви припомня, че Украина е страна подписала хартата на съвета на Европа за правата на малцинствата, включително и за езиците на малцинствените групи. И ние напълно се придържаме към разпоредбите на хартата. Струва мисля, че по този начин отговорих на всичките ви въпроси. Още веднъж много ви благодаря за проявената симпатия и солидарност. Благодаря ви. Благодаря. Ich äh, glaube, dass das wichtige Klarstellungen waren und Erläuterungen, die wir brauchen. Мисля, че това бяха важни неща, важни обяснения, които чухме във всички случай ще има продължение. Тази дискусия ще има среща с съвета, разговори с съвети след 6 и половина днес. Благодаря ти, драги Борис, че, има, че успя да говориш пред нас Както виждаш, можеш да разчиташ на солидарността на мнозинството от нашите депутати. Е, благодаря и се надявам на добро сътрудничество през следващите дни. Колеги, нека да продължим. Но преди да продължим с господин Мингарели, изпълнителен директор на външната служба за Близкия изток, искам да ви кажа, че гласуването ще започне в 5.15. И защото няма да ни стигне време, затова решихме дискусията за Куба да бъде отложена. А сега ще говорим за Либия. Благодаря, господин председател. Трудно е човек да мине от Украина на Либия, въпреки че в двете държави е истински хаос, но все пак ще се опитам две години и половина след декларацията за освобождаване на Либия, което се случи през октомври 2011 година, Либия си остава нестабилна държава, която е жертва на насилие. Политическия преход напредва трудно, както знаем всички. Проблема в основата на тези трудности е липсата на политическо уреждане на въпроса. Основната причина за това е липсата на консенсус по отношение на пътна карта за периода на преход. Настоявам на този момент, защото много наблюдатели се посвещават най-вече на сигурността в тази държава, но трябва добре да разберем че а, не бихме могли да решим а, нищо а, по отношение на прехода на тази държава, ако не уредим най-напред проблемите с сигурността. В момента се води борба за ресурсите и за ръководните постове, което води до доста нестабилност. Въоръжените групи а, водят до пълен хаос. Знаете, че министър-председателя Зидан многократно бе обект на нападения. А, много трудно този човек може да утвърди авторитета си. А, Международния конгрес също е доста разделен в това отношение и посвещава голяма част от времето си да напада правителството и министър-председателя. Министрите в правителството непрекъснато упражняват натиск за всяко политическо решение. Някои считат, че милицията води само единствено до хаос, а, чрез убийства и отвличания. Но сигурността не е свързана само с това. Всеки път, когато трябва да се вземе важно политическо решение от страна на правителството, милицията упражнява силен натиск върху правителството пример беше за, в това отношение беше Isolation Law. Както може би знаете, това е закон по смисъла на който всички висши длъжностни лица, всички политически фигури, които по един или друг начин са участвали в режима на Кадафи, могат да бъдат изключени от вземането на важни постове което води до фактически несъществуване на държавния апарат. Няма държавен апарат, защото в рамките на 42-те години диктатура от страна на Кадафи, публичната администрация играеше доста ограничена роля. Така че няма държавен апарат, който би могъл да замени несъществуващото правителство или слабото правителство. Всичко това а, дава доста добра, благоприятна почва за недоверието на гражданите в политическите институции. В рамките на този институционален и политически вакуум а, виждаме нарастващата роля на въоръжените групировки на милицията. Както казах, липсва сигурност и в контекста на липсата на сигурност има убийства, политически отвличания в региона на Бенгази, има е, много отвличания, които се правят с искане за откуп. Те е, са свързани понякога и с политически фигури, е, заемат се е, министерствата, пречи се на работата на министерствата по този начин. Е, Същото се отнася и до пристанищата, и до газови платформи. Всичко това само допълнително дестабилизира държавата. В този контекст какво би могла да направи международната общност и в частност Европейския съюз? Накратко ще се опитам да обясня какво бихме могли да се опитаме да направим първо в политическата сфера и после по отношение на сигурността. В политическата сфера необходимо е учредителната асамблея, избрана преди няколко седмици, да заработи колкото се може по-бързо. Това съвсем няма да е лесно, защото много постове не бяха заети, което означава, че тази учредителна асамблея няма да бъде в пълния си състав – като разбира се някои ще се възползват да поставят под въпрос нейната легитимност. На второ място, трябва да направим всичко възможно да се води международен диалог, който да сближи националните позиции. Чрез националния диалог основните представители на тази държава, основните представители на политическите групи, представителите на неправителствените организации трябва да могат да обсъдят основните проблеми на Либия в днешно време. Необходимо е също така да убедим правителството и Националния конгрес и да ги накараме да приобщят и другите. Трябва да приобщят всички политически сили и а, гражданското общество при изготвянето на Конституцията. Европейския съюз излезе с а, общо послание. Това е хубаво, че можахме да стигнем до консенсус за едно общо послание, което да стигне до основните политически сили там. Необходимо е също така твърдо да подкрепим мисията на ООН. Мисията на ООН, която е доста трудна с оглед на обстоятелствата. Представителите на ООН вършат много добра работа, така че трябва да подкрепим изцяло работата на ОНЕ. Поддържаме непрестанен диалог с министър-председателя, основните министри и Националния конгрес, за да може и ние да окажем влияние върху техния избор. Правата на човека, както знаете, в Либия те не се спазват до голяма степен, още повече в затворите, където са задържани много лица без съд и присъда, те живеят при ужасни условия, така че в това отношение трябва да се започне диалог за основните права с либийските власти. Трябва да има а, дискусия в съвета на министрите за външни работи. Предложихме и подписването на рамково споразумение – рамково споразумение, което, по което преустановихме работа в началото на 2011 година, когато започна революцията. Идеята е да има рамково споразумение, за да се нормализират нещата в тази държава, да се превърне тя в една нормална държава и за да може Либия да има ясен поглед върху възможностите, които може да й представи Европейския съюз. С това а, рамково споразумение бихме искали да започнем колкото се може по-бързо преговори. Е, срещнах с няколко представители на Либия преди няколко седмици в е, Брюксел. Опитах се да им обясня какво биха могли да постъп, постигнат с това споразумение, така че се надявам, че либийската страна възможно най-бързо ще се съгласи да започнем преговорите. По въпросите за сигурността, какво можем да направим с международните ни партньори? Първо, демобилизиране и а, е, разделяне на милицията, а, както и обезоръжаване. Те обаче, милицията, не би искала да се обезоръжи, докато не бъде създадена официална такава институция. Международната общност би могла да обучи милицията и армията. Европейския съюз започна работа по проекти за обучение на милицията. Имаме един специален пакт в рамките на който работим заедно с НАТО за обучението на войници. Трябва да се обучат около 15 000 войника от Италия, Франция, Обединеното кралство, САЩ и Турция. Надяваме се, че е, през идващите месеци ще успеем да обучим и да въоръжим тези войници, за да може е, да поставим основите на либийската армия. Задачата ни съвсем не е лесна, защото не е лесно да намерим отговорни лица в Либия. Необходимо е да помогнем на Либия да осигури контрол на границите си. Знаете, че имаме конкретна мисия в това отношение. В нея участват 50 европейски експерта. Те са там на място и подпомагат либийската страна да се обучи, за да може в последствие сама да упражнява контрол на границите си. Знаем, че с 50 експерта нищо няма да постигнем. 4000 км земни граници, 2000 км водни граници имаме там. Ние непрекъснато работим с партньорите си в това отношение, партньорите от САЩ. Освен контрола по границите, друг приоритет е управлението на складовете с муниции и оръжия. Знаете, че има а, такива складове, в които има големи а, количества оръжия и муниции. Трябва да помогнем либийската страна и в това отношение. Идеята ни най-вече е тези оръжия и муниции да не доведат до дестабилизиране на Магреба като цяло и Сахел в частност. САЩ участва в тази наша мисия ние съвсем скромно също се опитваме да допринесем с нещо. И с това ще приключа, господин председател. Необходимо е Либия да работи заедно с съседните и държави. Затова сме се опитали да поставим нашите отношения с Либия в един регионален аспект, да включим Мали, Мавритания, Чад, Нигер – Бихме искали всички партньори от Магреб да участват, Алжир, Тунис също трябва да се включат. И на следващо място трябва да се засили координацията между различните международни партньори. Това ще е темата на следващата среща, която ще се проведе в Рим в четвъртък на равнище министри. Надяваме се, че министерската среща в Рим ще позволи да се постави началото на политическия преход ще осигури подкрепа на международната общност. Надяваме се, че тази среща ще ни позволи също така да разпределим по-добре задачите сред международната общност. Ще се разгледат и приоритетите, за да може да се осигури сигурност и стабилност в тази държава. Благодаря. Сър Робърт. Um, Благодаря, господин Сър Робърт. Господин председател, много се радвам, че вие председателствате именно. Чудесно е това. Благодаря за тези бележки. Имам три въпроса. Ако парламентарната операция не проработи, смятате ли, че може да има възможност за наистина силно ръководство. Тоест, дали може да има друг диктатор, който е, да поеме управлението. Ако смятате, че има така възможност, колко вероятна е тя? На второ място, ако е, парламентарната операция проработи, какво може да се направи от страна на Европейския съюз, за да се канализира тази демокрация? Тоест, може ли да предадем ноу-хауто е, по конструктивен начин? И на последно място. Може би няма нищо по-важно, което е което е, засяга загубите на човешки живот и независимостта на съдебната система. Но нека помислим за Сароника и за военните конфликти, грубовете, всички тези неща е, като наследство са много важни. Какво се прави за запазване на всички тези исторически артефакти? Господин Милан Мон. Благодаря, господин председател. Аз не чух, за съжаление, първите секунди на вашите бележки, но ако разбрах правилно всичко, вие смятате да се опитате да координирате по-добре е, всички актьори на международната сцена по отношение на Либия, но аз вече съм чувал от колеги, които са се оплаквали, е, че, в, че координацията не е добра. Координацията имам предвид даже между държавите членки в Европейския съюз. Е, както казах, много неща, някои неща не чух, но Някои колеги говорят за балканизиране на Либия. Имам предвид, че това е доста разпокъсана страна, има различни племена и е почти невъзможно да се управлява една такава страна. Кадафи успя, но метафи... от метафизична гледна точка това е много трудно, оказва се. А, странно е, че преди е било възможно, а сега не е възможно. Може би може да поясните вашата перспектива. Сега за сътрудничеството правилно а, е което а, отбелязахте, че е, по че е нужна по-добра че е нужна по-добра координация. Това се отнася и за работата с отделните племена. Благодаря, господин Вотсън. Не благодаря, господин Мингарели. Искам да попитам за вашето становище по отношение на парламента. Според мен, парламента не може, не, няма възможност да работи, а не, че не толкова иска. Председателят господин Сахмей е непрекъснато подставен под натиск. Чудя се какво може да направи Европейския съюз по-добре, така че да помогне на Либийския парламент да го поощри в усилията му да се справи с ситуацията. Освен това, искам да ви попитам за ресурсите. Имаше надежда преди една година, че запасите от газ и петрол ще дадат възможност, ще дадат средствата на страната, необходими за възстановяването но това явно не се случва. Има голям конфликт по отношение на петрола. Е, какви са ресурсите на Европейския съюз и какви са ресурсите на Европейския съюз в момента, които се дават и какви ресурси се даваха преди и по време на войната. Въпросът ми е дали не даваме по-малко ресурси, не отделяме по-малко средства за Либия в момента и ако това е така, дали това е а, разумно в името на мира. Следващият оратор, благодаря. Е, подкрепям колежката Милан Мон все повече разцеплението в страната се вижда. Това е поне моето впечатление. То правилно ли е? Освен това, международната общност някак си загуби от поглед Либия. Имаме Украина, имаме Сирия. Имаме унищожението на химичните, химическите оръжия и имам чувството, че Либия малко е позабравена, поизчезна от фокуса на международното внимание. Така ли е? Какво е вашето впечатление? Thank you very much. So, uh, Mr. Mingarelli. Благодаря. Господин Мингарели, имате думата. Thanks. First of all, uh, an answer to the, the three questions of Sir Robert. Uh, Uh, Благодаря. Най-напред на въпроса на, госп... на сър Роберт. Да, Либия има желание да се възцари отново мира и справедливостта и реда в страната. Хората са уморени от хаоса. Жизненият стандарт се намалява, се нарушава и то именно поради този хаос. Ето защо съществува желание за връщане на върховенството на закона на, на реда. Но дали може да се възвърне реда и мира без диктатор? Надявам се, много се надявам. Според мен, в много страни, опитът от много страни в преход показват, че това е възможно. Истина е, че Либия е в много трудна ситуация. Както казах, не става дума тук, че няма политическа класа, но няма и държавен апарат. И когато съберем тези две неща, имаме много лоши предпоставки за възвръщане на реда, на публичния ред. Но хората, които проведоха революцията в Либия, искат да има мир и ред в страната без диктатор, естествено. Сигурен съм, че ще мине доста време, че това ще трае дълго време, но се надявам да стигнем до тази цел. Сега, въпроса за приноса на Европейския съюз. Отговаряме на господин Вотсън по този повод. Средствата за Либия са 114 милиона евро. Тези средства отиват за изграждане на административния капацитет, за полицейските сили, за реформиране на съдебната система, за опосредстване на развитието на гражданското общество. Но всичко това е доста трудно да се приложи. Както казах, ние нямаме е, стабилни и достоверни партньори. Нямаме държавна администрация, е, като преди 14 години в Чехословакия или Полша, или пък на Балканите няма такава публична е, администрация. Много е трудно за нашите експерти да е, провеждат своите проекти. Ние правим каквото можем. Опитваме се да, ги, да насочваме нашите експерти, но това е време, преходно време. Сега за мълцинствата. Искаме хората, които са затворени, са хвърлени в затвора без присъда, да бъдат освободени. Ние работим специално върху този въпрос. Господин Миланон. Има ли проблем с координацията между държавите членки в Либия? Ако трябва да съм напълно честен, доста трябва да се борим, за да постигнем необходимото ниво на координация и за да бъде още по-откровен, това няма нищо изненадващо, защото в Либия има много големи петролни предприятия и е ясно, че има много силна конкуренция между редица държави членки. Ето защо очевидно, че спазвайки възможности на свободната конкуренция в, в, в, в всички области, ние трябва да гарантираме по-добра координация между държавите членки на Европейския съюз, за да се опитаме да действително да имаме влияние върху политическата реформа и върху въпросите свързани с сигурността. Мисля, че постигнахме сериозен напредък през последните няколко месеца в това отношение. Положението все още не е напълно удовлетворяващо, трябва да продължаваме да се борим, но съм убеден, че с необходимата енергия и с необходимата воля ще успеем да подобрим положението. С пълноправо твърдите, че племената са много важен фактор как Кадафи успяваше по-лесно да обедини различните племена, отколкото ние успяваме? Ами защото за един диктатор е доста по-лесно да намери подобно разбирателство между племената в сравнение с един демократичен режим. В това няма нищо изненадващо. Вярно е, че има различни племена, които се в конфликт помежду си Например, милициите от, на Зинтан и на Мисрата са много силни милиции. Те са, те са организирани на географски принцип. Има и други организирани на етнически принцип, като арезиите, Тебу, които отказаха да участват в референдума за Конституцията, по-точно в изборите за учредителното събрание. Така че имаме сериозни проблеми с различните племена. Ето защо се налага да има един много приобщаващ процес и това показва също така до каква степен, ако правителството и парламентите искат да постигнат добри резултати, трябва да се опитат да приобщат всички тези племена. Господин Уотсън каза, че парламентът работи не под постоянен натиск. Да, вярно е. Има постоянни заплахи, има заплахи от милициите и срещу парламента, те нареченият общ национален конгрес и срещу правителството. В парламента има постоянни спорове и има почти ежедневни заплахи срещу министър-председателя Зитан. Ето защо ние призоваваме всички страни да бъдат по-отговорни и да действат в интерес на страната си. Господин Крайсдорфер, дали ли би все още сред приоритетите ни? Ами би трябвало да бъде. Защото ако утре Либия се превърне в черна дупка, това ще има незабавно въздействие върху Европейския съюз с, по отношение на бежанците, на незаконната иммиграция, организираната престъпност, тероризма. Така че имаме само една опция и това е да продължаваме да включваме Либи сред основните приоритети в дневния си ред и това правим в момента. Мога ли само да ви припомня въпроса за антиките и историческите, историческото наследство. Ами ако трябва да съм откровен, това не е тема, която обсъждаме често. Не казвам, че това не е важна тема, трябва да я обърнем внимание. Но си спомням, че преди малко повече от две години, когато договаряхме рамковото споразумение с режима на Кадафи, обсъдихме този въпрос и по това време либийските власти ни помолиха да се опитаме да им помогнем да управляват богатството си в тази област. Днес обаче тази тема не е сред приоритетите ни в диалога ни с либийските власти. Но съм съгласна с вас, това може би е въпрос, на който трябва да обърне малко повече внимание. Много ви благодаря. надявам се да знаете, че поне тук положението е под контрол. Явно не навсякъде е така. Много ви благодаря за присъствието днес тук и ще надяваме да ми видите, видим отново сред нас. Um, so, uh, dear friends... И така, скъпи приятели, в 5 и 15 трябва да започнем с гласуването, а до тогава ще направим почивка. Thank you. Дамо ден. Уважаеми дави и господа, позволете ми да преминем към седма точка от дневния ред. Über die Resolution zur Türkei. Ще гласуваме за по доклада за напредъка на Турция, госпожа докладчицата. Искате ли думата? Да, благодаря. От социалистическата политическа група надявам се те, колегите, да запазят позицията, която изработихме. Времето се промени Времената се променят, има в парламента традиция за вземане и даване, така че в този смисъл надявам се всеки да се придържа към обещанията си. Това е господин председател. Надявам се да не се отклоняваме от нещата, които са неприемливи за нас. Благодаря. От името на социалистическата работна група искам да кажа, че имаме друга позиция, различна от тази, взета на заседанието на докладчиците, но това се случва понякога. Председателят е, е, живеем в свободен свят, дори е, понякога това да е ние в тежест, да е проблем. Все пак, нека видим какво всеки може да направи от това обстоятелство. Да се опитаме да направим най-доброто, естествено. И така, започваме с е, гласуването. 41 е за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис първи е за, против, въздържали се, прието. 43. За, против, въздържали се, отхвърлено. 41. За, против, въздържали се, отхвърлено. 52. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Прието. 57. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 59.60. За. Против въздържали се, отхвърлено. 61. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 63. За. Извинявайте. 62. Казва председателят. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 63. Пада. Оттеглено е. Т.е. сега компромис 3. За против, въздържали се, прието е. 77 изменение. 77 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 80 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 82 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 86 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Четвърти компромис. За. Против. Въздържали се. Прието. 87 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Пети компромис. За против, въздържали се, прието. 92 за, против, въздържали се, отхвърлено. 100 за, против, въздържали се, отхвърлено. 103 за, против, въздържали се, прието е. 105 за, против, въздържали се, отхвърлено. 107. Не. 104. 104. За, против, въздържали се, отхвърлено. 106. За, против, въздържали се, Нека го проверим. Нека проверим 106-то, моля. Гласувайте сега. Ist angenommen. Kompromiss 6 dafür. Kompromiss 6. За. Е, извинявайте, казва председателят. 107 е, пропуснахме. 107. Сега 6 компромис. За, против, прието. Компромис 7 за. Против, въздържали се, прието. 126. За, против, въздържали се, прието. 131 за, против, прието е. Компромис 8 за, против, въздържали се, прията. 132 е. за, против, въздържали се, отхвърлено е. 135 за, против, въздържали се. Нека проверим 135, моля. Мисля, че е отхвърлено, но нека проверим. А. Изкишлозен. Край на гласуването. Отхвърлено е. 136 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 141. За. Против. Въстечали се. Отхвърлено. 144. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 160. За. За. Сто четиридесет и четвърто. Искате да проверим? Добре. Нека проверим 144-то. Вие обаче гласувахте против социалистите. Look, but we cannot use the check for changing the position. That trick is... Но не може да използваме проверката за промяна на позицията. Това е добър трик, но не е честно. <laughs> Vote is closed. Край на гласуването. Но резултатът си остана същия. Сега 160-то гласуваме. 160-то. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърляме. 145-то. За? Против. Въздържали се, прието. Компромис 9. За? Против. Въздържали се, прието е. 146-то. Е. За? Против. Въздържали се, отхвърляме. 150 за, против, въздържали се. Пак е кой за? Отхвърляме. 158 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Е. Сто за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 10. За. Против. Прието е. 170. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Не, извинявайте. Още веднъж за 170 гласуваме. Не, не, нещо се разсях, казва председателят. Съжалявам. Ще проверим. Ще проверим 170. 170 Край на гласуването. Така. 173 За. Против. Въздържали се. Прието. 174. Е. 173-то е прието. Yeah, 173. check it. Искате да проверим ли? Добре. Проверяваме 173-то. Now we will see the strength of the liberal group. Да видим колко са силни либералите. Така, сега 174 за, против, отхвърлено. 176 за, против, въздържали се, отхвърлено. 177 за, против, въздържали се, отхвърлено. 178 на две части. Първата част, кой е за? Против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се. Не разбрахме при социалистите не е ясно. Потвърждаваме, е, преглеждам. Гласуваме. Гласуваме втората част електронно на 178. Въпрос от залата. Кое изменение гласуваме? Втората част на 178 е отговорът. Part The vote is closed.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 179 in favor. Гласуваме 179. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърлено е. Компромис 11. За. Против. Въздържали се? Прието. 189. Е. За. Против. Въздържали се? Прието е. Отхвърлено, извинявайте. Отхвърлено е, казва председателят.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 Yes, that's true. We forgot 189. Да, е, казва председателят, забравихме 191. Значи, преотхвърлено беше 189. Сега гласуваме 191. За, против, въздържали се. Не му помогна. Компромис 12, 12. За, против, Въздържали се. Приете. Компромисът е прият. 196 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 199 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 200 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 201 е. за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 202 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Прието е. 210 за. Против. Въздържали се. Ще проверим. Ще проверим 210. 210. Край на гласуването. Отхвърлено е с 20 на 26. Отхвърлено. 211 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 212 за. Про, против. Отхвърлено е. Компромис 14 за. Против. Въздържали се. Прието е. 223 за, против, въздържали се, прието е. 224 за, против, въздържали се, прието е. 225 за, против, въздържали се, отхвърлено. 226 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 234 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 15 за, против, въздържали се, прието е. 230 за, против, въздържали се, отхвърлено. 231, 232 за, против, въздържали се, прието е. Тук е платен двоен хонорар на автора. 233. А то пада. И следващото пада. Das falsche Heftet. Warte, du gehst.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 Отхвърлено. 239 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 240. Първата част за. Против. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Двеста за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 243 за. Против. Отхвелено. 246 за. Против. Отхвелено. Компромис 16 за. Против. Въздържали се. Прието е. 250 за. Против. Въздържали се. Отхвелено. Компромис 16а. За. Против. Въздържали се. Прието. 261. За против, въздържали се, отхвърлено е. 266 за, против, въздържали се, отхвърлено. 267, е, извинявайте. Прието, 276 за, против, въздържали се, отхвърлено. 275 за, против, въздържали се, прието е. 200. Отхвърлено, отхвърлено, извинявайте, поправя се председателят. то беше. И то беше отхвърлено. За 269-то не сме гласували. Сега, 268. Гласуваме по него. 268 за, против, отхвърлено. 269 за, Против. Отхвърлено. 270 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 271 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 272 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 273 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 274 за. Против въздържали се, отхвърлено. 277 за, против, въздържали се, отхвърлено. 278 за, против, въздържали се, отхвърлено. 279 за, против, въздържали се, отхвърлено. 280, 281 за, против, въздържали се, отхвърлено. 282 за, против, въздържали се, отхвърлено. 290, 83 за, против, въздържали се, отхвърлено. 284 за, против, въздържали се, отхвърлено. 285 за, против, въздържали се, отхвърлено. 286 за, против, въздържали се, отхвърлено. 287 за, против, отхвърлено. 288 за, против, отхвърлено. 289 за, против. Двеста осемдесет и девет ще проверим електронно. Ah, that's the classical conservatives. Mit 13 zu 33 abgelehnt. Отхвърлено е. 292 за. Извинявайте, 290. 290 гласуваме за. Против. Отхвърлено е. 292 за. Против. Въздържали се отхвърлено. 294 за. Против. Отхвърлено. 295 за против, въздържали се отхвърлено, 296 за, против, въздържали се отхвърлено, 297 за, против, въздържали се отхвърлено, 298 за, против, въздържали се отхвърлено, 299 за, против, въздържали се отхвърлено, 300 за, против, въздържали се отхвърлено, 301 за, против, въздържали се отхвърлено, 302 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 303 за, против, въздържали се, отхвърлено. 305 за, против, въздържали се, отхвърлено. 306 за, против, въздържали се, отхвърлено. 307 за, против, въздържали се, прието е. 308 за, против, въздържали се, проверка. Проверка на 309. Танка. Abstimmung е скишлосен. Ist mit 11 Отхвърлено е. 310 за. Против въздържали се. Отхвърлено е. 311 за. Против въздържали се. Отхвърлено е. Да проверим 311. Добре. 311, ne? Ja, War abgelehnt. Na, jetzt haben die Sozialisten ihre Position verändert. Сега социалистите, част от тях се промениха позицията, както виждам. Край на гласуването. 11 на 32. Сега 312 гласуваме за, против, въздържали се, отхвърлено. 314 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 315 за. Против. Отхвърлено е. 316. 316 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Компромис 17 за. Против. Въздържали се. Прието е. 326. Кой е за? Против, въздържали се, прието е. 327 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 18 за, против, прието е. 337 за, против, отхвърлено е. Господин Тав. господин председател. По изменение 380, 338 бих искал да поискам разделно гласуване. Там се твърди, приканва бъдещият парламент и комисията да преразгледат целостта и възможността да има дългосрочен процес за присъединяване. Процес, в който Европейския съюз и Турция са се ангажирали от много години. Точка. И следващата част от изменението да се гласува в разделно гласуване. Господин председател, мисля, че имаме правила и съгласно правилата предварително се иска или не разделно гласуване. Господин Тав, знаеш, ние сме против изменението. Вече два пъти сме ми побъщавали, го искате още веднъж, още веднъж ще го направим. Господин Рулс, а ти рехт, не? Джофри, а, Джофри, сър. Андрю, Андрю, I'm very close to opinion, but I have to accept the rules. And if it's rejected... Трябва, за съжаление, да призная, да приема правилата. След като е било отказано, отхвърлено това предложение, то си остава отхвърлено. Съжалявам. Сега гласуваме 338. Кой е за? Кой е против? And who accepts it? who is in favor? Кой е за? За 338. Гласуваме по 338. Кой е за? Who is against? Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Изменение първо за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Второ за. Против. Въздържали се. Прието е. Трето за. Против. Въздържали се. Прието е. е отхвърлено, извинявайте. Четвърто за. Против. Прието е. Пето за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Шесто за. Против. Въздържали се. Проверка. Проверка на шесто. Abstimmung ist eröffnet. Abstimmung ist geschlossen. Ist mit 13. Край на гласуването. 48 на 13, 34 на 13, отхвърлено. 7 за, против. Въздържали се. Отхвърлено. 8 за. Против, въздържали се, отхвърлено е. 9 за. Против, въздържали се, отхвърлено. 10 за. Против, въздържали се, отхвърлено е. 11 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 12 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 13 за, против, въздържали се отхвърлено, 14 за, против, въздържали се, проверка, проверяваме 14-то. Край на гласуването. 12 на 34. 16. Не, извинявайте, 15. 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено 16 за. Против. Отхвърлено 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено 20 за. Против. Въздържали се. Прието е. 21. А, искате да проверим 20. Добре, проверка електронна на 20, моля. Abstimmung ist geschlossen. Mit 35 zu 13 angenommen. Прието е. 23 за, против. Отхвърлено. 24-25 за, против, въздържали се отхвърлено. 26 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, а, обаче ще проверим. Да видим е, НП какво казва. Проверка. Край на гласуването. 19 на 30. 26 за. А, гласувахме току-що 26-то. Добре, добре, добре. 27. За, против, отхвърлено. 28 за, против, въздържали се отхвърлено, 29 за, против, въздържали се отхвърлено, 300 за, против, въздържали се отхвърлено, 31 за, против, въздържали се отхвърлено, 32 за, против, въздържали се отхвърлено, 33 за, против, въздържали се, отхвърлено е, 35 за, против, въздържали се, прието е. 36 за, против, въздържали се, прието. 37 за, против, въздържали се, прието. 38 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 39 за, против, въздържали се, отхвърлено е. И, и сега цялата, целият текст. You want, uh, Ria wants to say something. Dann lassen wir erstmal die, äh, die Abstimmung beginnen. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 36 на 8 приете текста. Поздравление за докладчицата. Möchte ich auch meinen Dank zum Ausdruck bringen, Ria, du hast... Искам и аз да благодаря на Рия. А, ти толкова дълго работи по тази тема, безпособна. да осъществиш компромиси. Е, благодаря за всичките тези години. Благодаря. Няма с кой като човек е докладчик е, за Турция, но дължа да благодаря на колегите не само за днес, но особено за днес, тъй като най-накрая успяхме да изпълним договореното през последните няколко седмици. Беше изключително важно. Години наред изготвях този доклад и беше много важно, че успяхме да постигнем съгласие в парламента. И чрез това съгласие гледаме на Турция като на страна кандидат и настояваме да са съотношение към Турция, което се основава на отвореност и справедливост. Надяваме се по този начин да постигнем реформи в страната, защото ако искаме страната да просперира, тя се нуждае от съществени реформи. Още веднъж благодаря на колегите, особено на Мария и на всички останали. И на всички колеги, които ни помогнаха по някои от най-сложните елементи. Благодаря ви. Няма нужда да ни благоволиш. Много от нас просто не посмяха да гласуват по различен начин. Сега преминаваме към следващата точка. А, името, а именно радиото и телевизията като инструменти на Европейския съюз. Виждам, че докладчика се е възстановил от спортните си дейности. Вижда се колко лошо е карането на колело. Сър Греъм има думата. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че трябваше да прекарам миналата седмица в е, миналата седмица в болницата и не можах да присъствам, но на заседанието на важното е, че колелото ми не пострада. Всички изменения, които са предложени, имат моята подкрепа. Имаме пет устни изменения. Нямам против е, от две до, до пет от тях. Единствено, проблемът ми е с заглавието на доклада. Разбрах, че е, заглавието е прието от е, бюрото и след като е прието, не може да се променя, но е, може да се промени единствено с. Е, е, с решение на бюрото, на председателският съвет, т.е. И за това искам да помоля за промяна на заглавието, а именно ролята на медиите в популяризиране на ценностите на Съюза. Това би трябвало да е новата, новото заглавие на доклада. Това е моето предложение към председателския съвет. Надявам се да може да се обединим около него. Благодаря, казва председателя. Ще се опитаме. Няма всъщност е, причина да не бъде одобрено това предложение. Всъщност е, идеята е същата Искаме единствено да избегнем една, едно езиково недоразумение. Това е ясно. И така, кой е за предложението за ново заглавие? Моля, вдигнете ръка. Против, въздържали се, прието е предложението. И така, предвижваме се към гласуването. Компромис четвърти. За. Против.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 Отхвърлено 60-то за. Против. Прието. Компромис 5 за. Против. Прието. Сега изменение. 84-85. Кой е за? Против. Прието е. 86-87 за против прието е. 89, 90, 91 за против. Прието. Има прекалено много автори, не може да бъде отхвърлено. Компромис 6. За. Против. Прието. 98 103 е за, против, прието. Осно изменение 1 за, против, отхвърлено. 105 разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено е. 112 за, против въздържали се прието е, 106, 107 за, против въздържали се прието е, 108 за, против въздържали се прието е, 109, 110 за, против въздържали се, проверка на 109, 110. Tut mir leid. Vor allem die EVP, die gewinnt immer, aber Край на гласуването. 15 на 27. Отхвърлено 111 е. за. Против. При, прието 113 за. Против. Прието 114 за. Против. Въздържали се. Прието е 115 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 2 за против, въздържали се, прието е. 25 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 26 за, против, въздържали се, прието е. 27 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 28 за, против, въздържали се, прието е. 29 за, против, въздържали се, проверка. Проверка на 29-та. Entgegen der Papierform abgelehnt. Ja. Das war? Äh, äh, äh, Nummer 29, ne? Така, това беше 29-то, отхвърлено. 300 за, против, въздържали се, отхвърлено. 31, 32 за, против въздържали се прието е, 33 за, против въздържали се прието е, 34 за, против въздържали се прието е, компромис 3 за, против въздържали се прието е, 41 за, против прието е, 42 за, против въздържали се прието е. 44-то. За, против, прието. 46-то за, против, отхвърлено. 47-то за, против, въздържали се, прието е. 49-то за, против, въздържали се, прието е. 50-то, 51-то за, против, въздържали се, прието е. 52 за, против, въздържали се, прието е. Първо за, против въздържали се прието. Второ за, против въздържали се прието е. Трето, не, четвърто. Четвърто, за, против, прието. Шесто за, против, прието. Седмо за, против, въздържали се, прието е. Осмо и девето за, против, въздържали се, прието е. 10-11 за, против, прието е. 12-13 за, против, прието. 15 за, против, въздържали се, прието е. 16 за, против, въздържали се, прието е. Осно изменение 5 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 1 за, против, въздържали се, прието е. И сега общото гласуване. Гласувайте електронно, моля сега. И общо изкашлосен. Край на гласуването. 37 на 4 на 1. Прието е. Имаме да ме мърши. Да се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 И сега доклада Ковал, разбирам, че господин Тено го замества. Да, за съжаление колегата не може да присъства, но доколкото разбирам, всички компромиси са били договорени с успех, така че ви предлагам да пристъпим към гласуването на право господин председател, ако нямате нищо против. Компромис 5, е Компромис 5, за, против, прието. 78 за, против, въздържание прието. Изменението на господин Волски, да, да, добре, знам го. 79 за, против. Мисля, че е отхвърлено, но нека проверим 79-то. Die Abstimmung ist geschlossen. Ja. Oh. oh. Ein bisschen abgelenkt. Ein bisschen abgelenkt. Край на гласуването. ЕНП, ако обича да гласува малко по-активно, господин Северин. 80 за. А, е, извинявайте, компромис 6. За. Против. Прието. 84 за, против, прието. Компромис 7 за, против, прието. 93 за. 93 за, против, за, против. Отхвърлено. 98 Първата част. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Втората част. За. Против. Прието. 99. За. Против. Прието. 100. За. Против. Въздържали се. Прието. 249. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 101 за, против, въздържали се, прието е. 102 за, против, въздържали се, прието. 200, а, компромис 8. За, против, прието. 253. За, против, въздържали се, прието е. Компромис 9 Компромис 9. За, против, въздържали се, прието е. 256 и 116 за, против, въздържали се, отхвърлено. Den haben 117 dafür. 117 за, против, отхвърлено. Разделно гласуване на 118. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Проверка. Проверка се иска на 118. Втората част. Край на гласуването. Das ist mit 23 zu 12 angenommen. 23 на 12. Прието. 257 за. Против. Отхвърлено. 258 за, против, отхвърлено. 119 е. за, против, въздържали се, прието Компромис 10 за, против, прието. 133 за, против, въздържали се, прието. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието. Компромис 12 за, против, въздържали се, прието. 151 за, против, въздържали се, прието. 152 за, против, въздържали се, отхвърлено. 262 за, против, въздържали се. 262 за, против, прието. 263 за, против, въздържали се, приета. Компромис 13 за, против, въздържали се, приета. Компромис 14 за, против, въздържали се, приета. 160 за, против, прието е. 161 за, против, въздържали се, отхвърляме. Компромис 15 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 16 за, против, въздържали се, прието. 268. Флекенштайн за, против, въздържали се, прието. Компромис 17 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 20 за, против, въздържали се, прието. 198 За. Против. Въздържали се. Отхвърля 199 за. Против. Въздържали се. Отхвърлям. 200 за. Против. Въздържали се. Прието. 201 за. Против. Въздържали се. Проверка на 209. 201, извинявайте. Абшема е geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. 202 за. Против. Въздържали се. Прието е. 269 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 206 за. Против. Въздържали се. Прието е. 210 за против, въздържали се, приета, 211 за, против, въздържали се, приета, 272 за, против, приета, 214 за, против, въздържали се, отхвърлено. 215 за, против, приета, 273 за, против, въздържали се, приета, 216 за, против, въздържали се, приета, 217 за, против, въздържали се, отхвърлено. Проверка на 217. 273 angenommen. Ja, ja, war angenommen, war angenommen. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. 274 за. Против. Прието. 220 за. Против. Въздържали се отхвърлено. 275 за. Против. Прието е. 223 за, против, отхвърлено. 224 за, против, отхвърлено. 226 за, против, въздържали се отхвърлено. 276 за, против, въздържали се, прието е. Мисля, че сбърках сбърках при 226. Моля да гласуваме още веднъж. За, против, прието е. 226. Майче казах, отхвърлен. Сега 276 го приехме. Компромис 18. За, против, прието. 231 за, против, въздържали се, отхвърлено. 232 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 19 за. Против. Въздържали се. Прието. 272 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 233 за. За. Против. Отхвърлено е. 234 за, против, въздържали се отхвърлено. 235 за, против, въздържали се прието е. 279 за, против, прието. 281 за, против, прието. Компромис 1 за, против, прието. 23 за, против, прието. 24 за, против, въздържали се, прието. 25 за, против, въздържали се, прието. 26 за, против, въздържали се, прието. 27 за, против, отхвърлено. 28 за, против, прието. Второ за, против, прието. 32 за, против, въздържали се, прието, но нека проверим до 32. 32 гласуваме. Край на гласуването.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 против, въздържали се, отхвърлено. 45 за, против, въздържали се, отхвърлено. 46 за, против, въздържали се, отхвърлено. 47 за, против, въздържали се, прието. От 48 за, против, въздържали се, отхвърлено. 49-то, 243-то за, против, прието, 50-то за, против, прието, 51-то за, против, въздържали се, прието е. Компромис 4 за, против, прието. Изменение 61-во. 62-ро, извинявайте. 62-ро, тук има грешка. 62-ро за, против, въздържали се, прието е. 63-то за, против, прието е. 245 за, против, прието. Първо, изменение за, против, прието. Второ, на две части, първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част против, прието е. Трето за, против, прието. Четвърто за, против, въздържали се отхвърлено. Пето за, против, прието. Шесто за, против, въздържали се прието. Седмо за, против, въздържали се прието. Осмо за, против, прието. Девето за, против, прието. Единайсто за, против, въздържали се прието е. Гласуваме блок от, 17 от 11 до 17. За, против, прието е. И така гласуваме електронно целия текст. Ще му се ефнат. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 36 на 2 на 2. С това докладът е прият. Господин Тенок, поздравете от наше име докладчика, моля. И сега проекто решението към протокола от Киото. Кой е за? А, добре, ще гласуваме електронно. Нека електронно гласуваме. Die Abstimmung ist Край на гласуването. Тридесет четири на две на едно. Прието е. Wir haben jetzt 15 Minuten Pause und dann wird Pierre Vermont hm? 10 Minuten Pause. Ще направим 10 минутна почивка, след което ще имаме разискване за Украина, заключенията на съвета от Пиемон. Нека кажа на колегите, че руснаците вероятно са сложили краен срок за е, краен срок утре 3 часа да се предадат украинските въоръжени сили да се предадат на руснаците. Thank you.